Добро утро, дами и господа. Затъкнете предпазните колани. Добре дошли. Радвам се, че толкова много от вас не са пристигнали рано сутринта. Както казах, ще се опитвам да започвам на време, само че имаме малък проблем. Докладчика ни още не е пристигнал. Надявам се да дойде най-скоро. Тъй като имаме гост, който ще ни представи една тема, поздравявам с добра дошла госпожа Роксандра Драгле Акли. Правилно ли го произнесох? Директор в, на сектор здраве в DG Research. Ще ви помоля да започнете и да ни разкажете нещо за съвместната про на Европейския съюз, след което ще преминем към дебата. Госпожа Драги Агли, имате думата.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 с това заболяване между 7 и 12 години след първоначалното диагностициране. Това тези заболявания са страшни не само за пациентите, но също така и за роднините и за хората, които се грижат за тях. Изчислено е, че около 19 милиона европейци са директно засегнати от болестта в своето ежедневие. Разходите по грижите за хората, които страдат от Алцхаймер и други деменции през 2005 година възлиза на 130 милиарда евро за 27-те държави членки на Европейския съюз. А 56% от тези разходи са били посветени за неформални грижи. И отново да се върнем към този въпрос, защо да се поставя такова голямо ударение върху невродегенеративните болести и най-вече Алцхаймер. Тъй като тази област става все по-голям приоритет за изследванията в европейски мащаб. Държавите членки приемат изчерпателни национални стратегии и планове, за да се справят с тези а, болести. В много държави болестта на Алцхаймер става един от приоритетите в изследванията. През 2005 година разходите за, из... за мозъчни изследвания възлизат на 4,1 милиарда евро. И от тях около 855 милиона идват от публичния сектор ако видим това, което ние сме направили в нашите рамкови програми за изследвания, те обръщат все по-голямо внимание на невродегенеративните болести, най-вече на Алцхаймер, 136 милиона евро са дадени за периода 2002-2006 година, а около 102 милиона евро са отделени за този област за периода 2007-2009 година, като една трета от всички инвестиции са направени за мозъчни изследвания. Следващата точка, на която искам да се спра, е факта, че се нуждаем наистина от изчерпателни задълбочени изследвания. За момента а, няма лечение, което може да спре или забави а, влушаването на мозъчните клетки. Обикновено болестта на Алцхаймер се диагностицира прекалено късно в Европейския съюз. Болестта се открива на, а, късна, в късна фаза и лечението не може да се прилага по успешен начин. Ето и следващата графика, която ни представя промените в мозъка, които се дължат на болестта на Алцхаймер и тези симптоми могат да започнат да се проявяват много рано, преди наистина самата болест да се изяви. Първоначалните симптоми могат да се появят 40-50 години по-рано, преди да бъде диагностицирана болестта. А 7-8 години след проявите на първите симптоми вече има пълна загуба на мозъчната дейност. Различните изследвания в отделните области показват, че ако се сравнява Алцхаймер, това е червената точка, която виждате на графиката в левия ъгъл, имате голяма фрагментираност на изследванията. Ако това се сравни с ядрените изследвания, което е в горния десен ъгъл, където имате висока координация и много ниска фрагментация, ще разберете защо в някои изследователски области има много повече успехи, отколкото в други. И така, какви биха били ползите от една по-добра координация на усилията? Както вече ви показах, за разлика от всички национални и европейски усилия, картината е доста по-комплексна, тъй като има различни финансови системи, политики по изследванията и организационни структури във всички държави членки. Фрагментацията между отделните дисциплини и лошите връзки между фундаменталните клиничните изследвания и изследванията на общественото здраве – пречат на това познанията да бъдат прилагани в клиничната практика и в, ежедневната, в ежедневното лечение. Координацията на националните усилия ще позволи на основната част от знанията, уменията и ресурсите да бъдат обединени и да се използват заедно за една по-висока цел. И е така, как да се приложи Европейската пилотна инициатива за борба с невродегенеративните болести и най-вече с Алцхаймер? Най-напред ще поговоря малко за съвместното планиране. И така, ако поставим нещата в контекст, съобщението на Комисията за съвместното планиране през юли 2008 година, а, заключенията на съвета бяха приети през декември 2008 година. Каква е дефиницията? За тези, които не са запознати с термина, дефиницията е, че държавата членка на доброволни начала се обвързва и на базата на променлива геометрия се обвързва с определенето и прилагането на общи стратегически програми за изследвания. Очевидно, целта е да се максимизира добавената стойност в изследванията, като се повишава координацията на действията на отделните държави членки. Подсилва се координацията на националните усилия по изследванията в тази област на европейско ниво, намаляват се бариерите между отделните дисциплини и области на изследвания и фрагментацията. Също така тези връзки трябва да се подсилват не само между отделните държави членки, но и между отделните дисциплини. А освен всичко друго, трябва да се постигне по-голямо интегриране на фундаменталните познания и клиничните изследвания. Ето тук можем да видим сравнение между нормално изглеждащия мозък и мозъка, който е поразен от болестта на Алцхаймер тук се виждат големи разлики и очевидно нещо трябва да се направи от терапевтична гледна точка. Едно съвместно планиране би си поставило за цел да сравни ефекта на различните съществуващи лечения. Също така ще се сравнят ефектите от едно ранно диагностициране с едно по-късно. Ще се установят общи бази данни и регистри, което означава, че по-лесно ще се проследява състоянието на различните пациенти. А също така ще се постига и споделяне на познанието за различните системи на здравеопазване. И така, накрая, какво е състоянието в момента на инициативата? През септември и декември 2008 година съветът на министрите на Европейския съюз прие факта, че невродегенеративните заболявания поставят основни предизвикателства и призова държавите членки, комисията и други държави членки да обединят усилията си при намаляването на невродегенеративните заболявания. Също така имаше призив да се признае полезността на едно съвместно планиране с цел намаляване на невродегенеративните заболявания, а също така беше представено и продължение на комисията във връзка с невродегенеративните заболявания на 25 5 септември 2009 година. Комисията на свой ред от 2010 година ще допринася за финансовата и правната рамка под формата на координирани действия с цел подпомагане на държавите членки в установяване на структурата за прилагане и определенето на общата стратегическа програма за, изслед... за изследвания. Тази инициатива също така ще подпомогне усилията на общността в рамката за борба с болестта на Алцхаймер. И така, очевидно сме днес тук и Европейския парламент през годините демонстрира а, своята ангажираност и осведоменост за значимостта на изследванията в областта на болестта на Алцхаймер. А, много ви благодарим за тази подкрепа. Становището върху съвместното планиране върху невродегенеративните заболявания, в частност Алцхаймер, ще бъде от голяма полза за нас. Бих искала да ви благодаря, да приключа моята, моето слово, като ви благодаря. Ако имате въпроси, ще се радвам да им отговоря. Благодаря. Благодаря. Това беше един много подробен и много интересен доклад. Сега мисля, че трябва да Използваме възможността да поговорим с вас. Господин Ламбъртс, като докладчик, има думата. Благодаря, господин председателю. Първо искам да се извиня, че закъснях тази сутрин. Аз не съм такъв човек и ще се опитам в бъдеще това да не се повтаря. Това е първият ми доклад в този нов парламент, затова ще говоря на кратичко в самото начало за това, че ще имам нужда от вашата подкрепа, имам предвид и от колегите и от секретарията, за да може наистина работата ми да има смисъл. Първоначално ще споделя някои бележки, преди да започна самата тема. По тази тема от парламента се иска да излезе със становище. Това не е въпрос, по който се взема решение, съвместно вземане на решение. Така че е, бих искал по някакъв начин наистина да допринесем към процеса, а не да стоим отстрани и да критикуваме това, което се случва. Това да допринесем положително към процеса означава две неща, според мен. От една страна трябва да допринесем към това какво ще се прави и след това как. Затова ми се иска наистина да разгледаме невродегенеративните заболявания, не само Алцхаймер, т.е. да разгледаме целият спектър такива заболявания. Иска ми се освен това не просто да се занимаем а, с лечението на тези заболявания, а с происхода на заболяванията – и происхода им. Тоест, разбира се, че трябва да има добри условия за хората, които са болни, а, но ми се иска да намалим в бъдеще броя на лицата, които страдат от тези заболявания и да разберем как точно се задейства механизма на болестта. Според мен трябва да има един добър баланс а, между тези два елемента. Вторият момент е свързан с инициативата и общото програмиране. А, не знам точно как ще подходим и тъй като идвам от външен сектор, трябва да кажа, че от това съм останал с впечатлението, че Европейския съюз обича да си добавя институции, агенции и така нататък за решаване на проблеми, но пък от друга страна си мисля, че трябва да бъдем по- прагматични, за да може наистина да има истинско съвместно програмиране и да може да има сливане на усилията, които да бъдат фокусирани. Така че си мисля, че трябва да се концентрираме върху това, което правим, а не върху това да създаваме нови структури. Не зная дали в институциите на Европейския съюз вече има такива структури, които биха могли да се използват а, за организатор или координатор на този процес. Така че, не ми се, така че ми се иска да проверим това, а не просто да добавяме нови структури. Това е за момента. А, тук е един от колегите докладчици в Сянка, говорил съм и с други. Ще се опитам да свикам заседание на докладчиците в Сянка скоро, за да поговорим по въпроса. Благодаря. Благодаря, колега Рюбих. Имате думата. Благодаря за инициативата мисля, че е, тя ще има и силни социални ефекти, тъй като от това заболяване страдат не само самите засегнати, но и техните е, роднини. Към момента те се подслоняват в домове за възрастни хора познавам тяхната ситуация отблизо, мисля, че за всички нас е много важно да разберем защо се появява това заболяване и как евентуално можем да го предотвратим или да го излекуваме. Тук се намираме в една комисия на Европейския парламент, която се занимава с а, е, а, е, научния аспект на а, е, законодателството. А, Моят въпрос е следният. Съществуват ли такива изследователски отрасли, които се занимават с, примерно, стимулиране на мозъка в късните стадии на заболяването, които биха могли да доведат до неговото регенериране. Тук много сме говорили за биотехнологии, за стволови клетки, Въпросът ми е дали съществуват изследователски дейности, насочени към този а, е, аспект, е, финансиране от всичките 136 милиона, които сме похарчили до този момент, е, което ще бъде част от анализа на седма рамкова програма и как си представя ораторката по-нататъчната работа. Ван, колегата Ван Истерой. Ik ben nogal onder indruk van de presentatie die, die... Благодаря, господин председателю. Оставам впечатление от презентацията, която направи госпожа директора. че трябва да разгледаме всъщност доколко интензивно се извършва научно-развойна дейност и научно-изследователска дейност в Европа. изследванията на човешкия мозък като че ли не са в а, сред, извинете, приоритетите ни. Като че ли се концентрираме повече върху енергията, добивана посредством вятър или е, най-общо енергетиката, а такива важни моменти се остават в ръцете на държавите членки. Споменахте този важен инструмент, седма рамкова програма, пък и новия инструмент е, по съвместното програмиране. Иска ми се да разбера какво очаквате да се случи до 2-3 години. Дали посредством собствените си рамкови програми Европейски съюз би могъл да инвестира повече в такъв тип инфраструктури. Съвместното програмиране е една добра инициатива. Могат да се съберат 20 партньора, заедно да се движат в една посока – Но каква е вашата цел? Както каза докладчика, парламентът трябва да участва. Ние тук никога не сме обсъждали съвместното програмиране. 90% от бюджета за развойна и научно-техническа дейност се разходва в държавите членки и от тях, т.е. кой е ангажиран а, с тези проекти. Чухме 130 милиона за изследвания на рака и на сърдечните заболявания. И ние ще ви подкрепим в нашата парламентарна комисия. Ще обсъждаме и седма рамкова програма, но така или иначе мисля, че парламента трябва да има по-активно участие. Госпожа Гростет също е докладчик в Сянка. Това е много важна сфера, която трябва да бъде сред нашите приоритети. Господин Рубик вече каза, че трябва да тръгнем в правилната посока. Благодарим ви за представенето и ще предложим необходимите изменения, за да се движат нещата в правилна посока. Благодаря. Аз искам да допълня въпроса. Е, интересуваме е, как виждате отношението между финансирането и финансирането на други подобни програми? Господин Куртинес има думата. Благодаря, господин председател. Всич... Голяма част от това, което исках да кажа, вече беше казано, но ме, мен ме интересува по-скоро седма рамкова програма. Бих искал да попитам оратора Защо според нея Европа разполага с толкова малък капацитет за изследователска работа? Малко учени и изследователи ли имаме? Защото съм чувала институциите да се оплакват, че няма достатъчно изследователи. И също моят въпрос е какви са причините за това? Първо, и второ, какъв може да бъде принос на парламента? Какви стимули можем да дадем? С отпускане на средства от бюджета или с подкрепа на семействата, засегнати от това заболяване? Защото семействата със сигурност се нуждаят от подкрепа. Благодаря, благодаря колегата Кацимаркакис. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за отличния доклад. Е, е, поздравявам ви за избора на темата. колегата а, е, правилно каза, че а, парламент е поставил акцент върху изследванията в областта на мозъка. Но някои, някои колеги вече засегнаха въпроса с седма рамкова програма. Средствата за тези изследвания са от шеста рамкова програма, скоро ще влезе в сила осма рамкова програма. Алцхаймер е едно заболяване, което засяга всички обществени сфери и с помощта на това заболяване и с този пример ние можем да докажем още веднъж, че се върши много двойна работа и има много излишна бюрокрация в Европейския съюз. Споменати тук 136 милиона евро не са всички средства. Това са средства на дънакоплатците и изследователската работа, финансирана с тези средства, не е добре координирана. Извършва се много двойна работа. Това е едно заболяване, което ни показва, че всички са засегнати, то се разраства като мащаб и знаем, че спешно трябва да се борим с него, тъй като не знаем на какво се дължи така че можем да използваме случая да опростим, да дебюрократизираме изследователската работа в тази сфера. Мисля, че това трябва да бъде целта в осма рамкова програма. И както каза колежката, нашия инструмент е бюджета ние естествено, че ще сътрудничим, но и ще се е, съпротивляваме там, където смятаме, че средствата не се използват достатъчно ефективно. Между другото, съществуват и частни инициативи, които се занимават с въпросите на Алцхаймер и знам, че седма рамкова програма, така както и шеста, е отворена и към частни изследователи. Е, защото, но и там нещата са много сложни, трябва да се образуват консорциуми и така нататък, за да се получи достъп до средствата на програмата. Но трябва тук ясно да заявим, че като европейци искаме да пристигнем проби в работата по това заболяване и трябва честно да си кажем, че ние не знаем как можем да предотвратим Алцхаймер, каква превенция можем да правим. Съществуват само първи стъпки в тази а, област, за да може онези, които не са засегнати от а, Алцхаймер, а, да вземат съответните предпазни мерки. Успяхме да постигнем успех с диабета. А, там открихме превенция превентивни мерки с хранене, движение и така нататък. Но трябва а, е, да се а, е, а, е, извърши ранна превентивна работа. При Алцхаймера това все още не е известно как може да стане. Пол Рюбих и останалите колеги казаха, че резултатите от изследователската работа често се патентован и тук ние, европейците, изпадаме в една доста сложна и проблематична ситуация и за това бих искала да помоля комисията да, да преосмисли още веднъж патентното право, специално в областта на резултатите от научните изследвания, защото защото в момента съществува монопол. Това са патентите. И те представляват пречка в сектора на здравеопасването. Evergreening и Алцхаймер са двата примера, които искам да преведа. Нека да нека по темата за Алцхаймер да направим пробив и в патентното право в тази област. И последното, което искам да кажа, а, а, мисля, че наред с противодействието на измененията в климата, това е другата област, където европейците могат да излязат на преден план, където можем да се обединим и да кажем, да докажем, че ние не сме толкова лоши, колкото се говори за нас. Благодаря. Госпожа Туя, заместник председателката, има думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа директора за това представяне. Разгледах документа, както и съобщението на комисията. Разговарях с различни учени от Италия и считам, че тази препоръка наистина е една стъпка напред. Мисля, че съдържанието е доста по-добро от това на предходното съобщение, или поне така смятат учените, които работят в реномирани центрове. Те считат, че съдържанието е задоволително. се концентрира върху подходящите изследвания на невродегенеративните заболявания, като Алцхаймер. Има две неща, които искам да спомена. Вие ги споменахте. В този сектор това, което е изключително важно, е свързано с това да се опитваме да не а, фрагментираме центъра, или, а, извинете, сектора или поне да преодолеем фрагментацията. Разбира се, че в момента има научни изследвания, свързани с происхода на невродегенеративните заболявания, но те като изследвания би трябвало след това да бъдат подложени на тълкование и, и да има големи изследвания, подобни на тези в САЩ, в Япония, защото там частни фирми наистина заделят огромни средства за научни изследвания за откриване на происхода на тези заболявания както и на фармакологични отговори за тези заболявания. Какво можем ние да направим? Ние, разбира се, може да кажем чудесно и е, трябва да координираме научните изследвания, но какво още бихме могли да направим, за да може да се засили научната дейност? И то такава научна дейност, която да бъде добре координиране. Необходими са, разбира се, ресурси и съвместно дефиниране на програмите. Иначе ще разпиляваме усилията си. На второ място, мислили сте за някаква научна координация преди е, етапа на патентоване на научните открития. Поне така се прави в Австралия и в САЩ. Това е изключително сложно заболяване и то ще представлява едно предизвикателство за нас. Можем ли да убедим държавите членки да обединят усилията на най-добрите си научно-следователски центрове? Тези центрове, между другото, не са много. Как можем да ги накараме в кавички да работят заедно? Тъй като в крайна сметка имаме ограничени ресурси и ако всички те работят по-отделно, чисто и просто ще разпиляваме и малкото, което имаме. И накрая, структура за оценка на резултатите на изследванията. Винаги се притеснявам, когато се спомене нова структура. Обикновено това са тежко подвижни, бюрократични структури. Иска ми се да има координация, но не ми се иска да се създава нова структура, тъй като тя ще се превърне в тежест, а няма да задвижи по-бързо нещата но много благодаря за работата, която вече е извършена. Благодаря. Колега, е, госпожа Мадурел има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем а, е, накратко, а, е, защото повечето от това, което исках аз да кажа, вече беше казано. Бих искала първо да благодаря за разясненията. Госпожо генерален директор, беше много ясно и точно. Темата е много интересна за нас по две причини. Първо, защото това е една изключително важна тема, що се отнася до нейните научни аспекти. Можем да кажем, че след вашите е, пояснения днес научих доста повече неща по тази важна тема, е, което също не е без значение, тъй като ние трябва да взимаме политически решения по тази тема. Е, въпросът е доста полемизиран в е, парламента примерно как изглеждат нещата с изследователската дейност при стволовите клетки, но няма да се занимавам сега с този въпрос. Второ, а, вие сте създали нов инструмент за насърчаване на изследователската работа, за който искам да ви задам няколко въпроса. Първо. А, искате да се преборите с един от проблемите, а именно проблема с координацията между националните и европейските програми, координацията между държавите членки и за целта сте създали адекватен инструмент. Изправили сте тази тема за пилотен проект, тъй като а, а, въпроса засяга повечето страни членки. Повечето от тях отделят доста средства за изследователска работа така че това е добър избор на тема за изпробване на механизма за координация. Но защо сте избрали този инструмент е моя въпрос. Какво ни носи този инструмент различно от това, което носят инструментите по член 169? къде ще се намеси комисията. Това е важно да се знае, за да се определи ролята на парламента. Няма да навлизам в подробности относно ролята на парламента. Знаем, че тази роля е доста ограничена. Ние желаем да знаем повече за вашите цели и за вашите намерения. Другият ми въпрос е дали вече знаете какъв е отговорът на държавите членки? По какъв начин държавите членки приемат е, новия инструмент? Е, какви е, са реакциите? И бих искала да попитам също така, по какъв начин ще бъдат оценявани резултатите от този проект? Вие съвсем ясно казахте, че това е, е тема, която засяга много дисциплини. И в тази връзка моят въпрос е защо не сте е, изпратили съвместни покани? Тъй като тук става дума едновременно за много неща, за диагностициране, за изследователска работа и така нататък. Благодаря. Колегата Гриджип. Надявам се правилно да съм произнесла името. Да, благодаря, господин председател. Така се произнася името ми. Много ви благодаря за това представане. Най-интересното за мен беше това, което вие споделихте за координирането на социалните изследвания и клиничните изпитвания. тази инициатива, която ще подпомогне семействата и хората, които полагат грижи за заболелите от невродегенеративни заболявания – невродегенеративни заболявания, които са поразили 19 милиона души. Тази инициатива ще даде пример за това какво положително въздействие биха могли да имат едни съвместни проекти. Тук в Европейския парламент ние трябва да подчертаем добавената стоеност от това да имаме съвместни изследвания и инициативи в тази област. Съществуват различни изследователски програми на национално ниво, но трябва да видим какво би могло да се направи на европейско ниво за координация на тази работа. Това би имало много по-благотворно влияние. Смятам, че европейците ще приветстват такъв тип инициатива. В моята държава, Полша, тази болест е все по-често срещана. Хората живеят по-дълго и това ги прави по-предразположени към този тип заболявания. Това създава редица затруднения за семействата. Ние наблюдаваме сформирането на асоциации от хора, които полагат грижи за пациентите но това не решава цялостно проблема с лечението на заболяването. Ние трябва да се замислим как да провеждаме изследванията, така че да подобрим терапевтичния резултат. Това, което разбрах от вашата интересна презентация – е, че всички държави, че всички европейски държави са заинтересовани от тази програма. Ако може просто да потвърдите това. А също така се питам дали комисията смята, че социалните и клиничните изпитвания ще се финансират еднакво от Европейския съюз или по-скоро клиничните изпитвания ще се финансират от националните бюджети, а не от Европейския съюз. Благодаря много. Благодаря господин председател. Много от нещата вече бяха казани. Аз мятам, че дори само факта, че говорим по тази тема тук и сега, се показва, че се намираме на правилен път, тъй като европейските институции трябва да бъдат много отворени към тази тема. Така че факта, че се занимаваме с е, този въпрос, трябва да бъде оценен положително. Пътя, по който са поели европейските институции, е насърчаването на изследователската работа. Единствено и само това. Мисля, че това е, е че тук трябва да се съблюдава много строго принципа на субсидиарност, е, а този принцип гласи, че онова, което може да бъде постигнато в държавите, регионите и общините на Европа, трябва да бъде направено от тях. Тоест, Европейския съюз само трябва да подкрепя напредната изследователска работа в отделните държави членки и да я насърчава. Искам да обърна вниманието ви на нещо, което беше казано тук. А именно на това, че трябва да внимаваме за това да не създаваме нови административни и бюрократични структури. Това е една тема, която непрекъснато се повтаря. Това е една от критиките, които непрекъснато се отправят към нас от страна на гражданите. Критиката е, че ние тук създаваме някакви барокови бюрократични структури, което трябва да избягваме, така че нека да спазваме принципа на субсидиарност. Благодаря. Това бяха много интересни въпроси. Сега ще помоля госпожа Дария Агни да отговори на всички тези въпроси. Разполагате, за съжаление, само с 10 минути. Може би ще успеете. Аз мога да говоря доста бързо. Ще разделя вашите въпроси на три части. Първо, тези свързани с самите изследвания. И наистина трябват повече изследвания на всички нива, като започнем с фундаменталните изследвания, които изследват нормалните механизми на устаряване, устаряването до неврогенеративните болести и трябва да стигнем до клиничните изпитвания, които а, изпробват резултатите от фундаменталните и клиничните тестове. Тоест, тук нямаме една единствена област, която трябва да бъде развита и да успее да замести всички останали. Наистина, на нас ни трябва една изчерпателна стратегия, така че да можем да се справим с всичко, от причините до превенцията, до лечението и по-добрите грижи в тази област. Очевидно, добрите изследвания се нуждаят от добра координация, от добро финансиране, защото сега използваме техники, технологии, които са сравнително скъпи. Това означава, че координацията трябва да бъде наистина добра и съм щастлива да заявя, че ние, комисията, по отношение на координацията се опитваме да достигнем наистина сътрудничество между хората, които работят в изследователския сектор в различните области и дисциплини. Наистина, като казвам това, е, искам да подчертая, че са направени много малки стъпки, с които се постига напредък в тази област. Ако разгледаме проблемът за това как всички тези изследвания ще, се, ще достигнат до пациентите, тук и фармацевтичната индустрия ще играе важна роля. За нас е радост, че Например, една от инициативите ни за иновативни лекарства, е една инициатива между Европейската комисия и Асоциацията на фармацевтичната индустрия, се отнася до нови лекарства в областта на болестта на Алцхаймер. Аз искам да подчертая това отново и отново. Тези изследвания са доста скъпи. Тъй като имаме мултидисциплинарен подход, от който наистина се нуждаем, се нуждаем и от много средства. Поради тази причина се опитваме да избегнем дупликиране на усилията и се опитваме да постигнем по-добро сътрудничество между държавите членки. За това ние достигнахме и до инициативата за съвместно програмиране. Ще ви припомня един от моите слайдове за това, че държавите членки искат да участват на доброволен принцип на базата на променливи такива геометрия. Така че ние не се опитваме да създаваме нови структури, нови агенции чрез тези съвместни програми, а просто ще сложим един съвет или един управителен съвет, за да можем по-добре да управляваме самата визия, за да се види какво искаме да постигнем най-вече в нашата борба с невродегенеративните заболявания. Нашата цел не е да създаваме нови инициативи, а по-скоро да създаваме и управляваме тези инициативи. Въпросът ви за ролята на комисията. Ние ще действаме по същия начин, както до сега, като фасилитатор, като междинно звено. И същевременно при нашите, нашето вътрешно програмиране, ние ще се опитаме да установим къде са разликите, къде ножицата е най-широко отворена и да се опитаме да я затворим, да намалим разликите по отношение на мозъчните изследвания. Разбира се, ние трябва да не изпускаме по-голямата картина от поглед и следва да полагаме повече усилия за постигане на по-сериозна координация в тази област. Разбира се, това е едно предизвикателство за цялото общество и ние трябва да мислим повече за превенция. Трябва да се замислим повече за това, че населението на Европа става все по-информирано във връзка с здравните въпроси. Виждате, че положението е същото с промените в климата и енергията. За съжаление обаче за някои здравеопазването не е приоритет. И вие, представителите на, държави, на отделните държави членки, можете да ни помогнете, като повишавате информираността и постигате по-голяма подкрепа за тези инициативи във връзка връзка с здравеопазването, защото едно по-здраво население може да създаде по-добро бъдеще за цяла Европа. По отношение на изследователите, които работят в тази сфера, аз смятам, че ние наистина имаме изключително ангажирани изследователи, и чрез нашите действия във връзка с координацията, ние се опитваме да убедим държавите членки да привлекат най-добрите учени и да ги задържат тук. Наистина сме разработили програми, които са доста сходни на тези в Съединените щати, Австралия и Япония. Те не са толкова добре финансиране, финансирани, извинете. Очевидно не само а, Алцхаймер е приоритет, но също така и новопоявяващи се епидемии, сърдечно-съдови заболявания, диабет, както и други заболявания, с които ние трябва да се преборим. Ние разполагаме с учени и те имат голямо желание да работят във връзка с тези предизвикателства. Какво можем да направим по-добре? Разбира се, да намалим отвояването, дублирането на усилия, защото в крайна сметка това дублиране означава загуба не само на пари, но и на време. Ако погледнем статистическите данни, след 10-25 години заболелите от Алцхаймер, броят на заболелите ще се удвои. Това означава, че ще има 115 милиона заболели до 2050 година. Проблемът ще стане още по-тежък и ние трябва да работим върху него. Надявам се, че успях да отговоря на всичките ви въпроси накратко. Ще се радвам, ако имате каквито и да било въпроси, да ни изпратите запитване по имейл и ние ще ви отговорим. Äh, äh, От името на всички колеги искам да благодаря за изключително компетентния и подробен отговор. Благодаря ви и за това, че вие събудихте допълнително любопитството ни по тази тема. Мисля, че това беше най-важното, което успяхте да постигнете днес, защото това е предпоставката ние да организираме колкото може повече подкрепа за работата по този въпрос. Надяваме се да се видим скоро. Благодарим ви и с това приключваме работа по тази точка от дневния ред. Скъпи колеги, сега ще направим една минута почивка, след което ще пристъпим към гласуване. Една минута, за да може всички да си извадят картите, последните да вземат местата си и така нататък. Дами и господа, скъпи колеги, всички ли пристигнаха? Да. Носите ли си картите? Носите ли си картите, картите с които да гласувате? Дами и господа, бих искал да започнем. Или по-скоро да продължим. Добре, носите си картите. И аз си нося картата. Работи ли? Falsch? Für die erste Abstimmung zu Irena hm? Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Дами и господа, започваме. Е, първата тема, по която ще гласуваме е по простена процедура, член 46, параграф 1, относно Международната агенция за възобновяема енергия Ирена. Тук трябва да кажем само да или не. Е, поех тази важна задача или, или, или по-скоро секретарията ни изготви документ. Става дума да одобрим този устав. А, има ли някои възражения срещу този устав? Няма възражение. Тоест всички са съгласни. Възражение Чарлз Чичестър. Аз съм за. Да, всички са за. Чудесно, значи така решаваме. Е, преминаваме към следващата точка бюджета. Колегата е, ЕК е, ни е представил доклад. Мисля, че всички разполагате с е, списъка за гласуване. Първо става дума за изменение едно. Кой е за? Против? Приема се. Изменение второ. За? Против? с голямо мнозинство се отхвърля изменение трето на две части. Първа част, кой е за? Против? Само няколко гласа против, приема се. Втора част, за? А, мисля, че трябва електронно да гласуваме. Втора част, кой е за? По-скоро не. Начало на гласуването поправя се председателя. Гласуваха ли всички? Не една карта още трябва да бъде обърната. Заместник председателката? Да. Край на гласуването? Не? Кой няма карта? Не ви работи картата? На кого не му работи картата? Освен колегата Гланте. А той не си взе още новата карта, напротив. Кой има проблем? Кой има проблем? Който има проблем с картата, ще гласува с дигане на ръка. Един проблем, друг някой да има проблем. Кой има проблем с картата? Един, двама, трима. Добре, нека сега да гласуваме, след което ще прибавим гласовете на останалите. Начало, а край на гласуването, извинете. Резултатът е сега ще трябва да събираме. Онези, които не са използвали картата си, моля да гласуват. Кой от тях, кой от тях е за? Никой. Кой е против? Един, двама, трима, четирима, петима. което означава, че имаме 12 гласа за и 32 гласа против, 3 въздържали се. Вярно ли е това, което казвам? Добре. Отхвърля се в такъв случай. И сега гласуваме за целият пакет. Кой е за? Кой е против? Трябва електронно да го направим. Добре, ще го направим. Гласуваме електронно начало на гласуването. Кой е за? Против? Въздържали се? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Край на гласуването. Сега ще преброим онези, на които не им работят картите. Кой от тях, кой от онези, на когото не, не му работи картата, а сега пък всички карти работят, така ли? Добре, 43 гласа за, и шестима въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря ви. А, няма желащи да се изкажат по гласуването, така че нека да преминем към следващата точка от дневния ред, което е посещението на комисарката. Не е обаче още няма, така че посещението не може да започне. Ще, ще трябва да я изчакаме. Да, да почакаме една минутка. Колеги, в, в момента, в който дойде, да дойде комисарката, ще започнем. Няма да правим голяма почивка. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Скъпи колеги. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße in Скъпи колеги, от ваше име поздравявам с добре дошла комисар Рединг която за пореден път е, е сред нас е, и ще имаме възможност да говорим с нея за въпросите, свързани с нейния ресор. Мисля да процедираме последния начин. Първо, комисарката да направи едно кратко изложение за да има някаква основа за дискусията, след което ще ви дам възможност да задавате въпроси, да правите забележки и така нататък. Да го направим по обичайната концентрирана, в обичайната концентрирана форма. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че най-добре ще бъде да говоря на английски, за да ме разбират повече хора. По-добре, отколкото да говоря на люксембургски. И така, нека директно да заговорим за същината на въпроса. Знаете, че заедно започнахме инициативата Ай 2010 година и това беше направено за подпомагане на единния пазар на цифрови продукти това подпомага изследванията в областта на информационните и комуникационни технологии и предоставането на тези продукти на гражданите. А ние отбелязахме напредък по отношение на обединяването на този дигитален единен пазар, тъй като постигнахме една обща рамка на аудиовизуалните услуги и не мисля, че трябва да ви, че е нужно да ви напомнят за нашия успех във връзка с тарифите на разговорите в чужбина през 2007-2009 година. И по този начин ние заедно успяхме да се преборим с един недостатък на единния пазар, който донесе редица ползи за европейските граждани. Това се случи благодарение на една много гладко протекла съвместна, процедура по съвместно взимане на решения. Сега, по принцип, Европейските граждани се възползват и от по-низки цени на услугите на фиксираните мрежи, едни цени, които спаднаха с 27% през последните няколко години. Това не е един а, често споменаван факт. Но извън роуминга, също така и разговорите с, и мобилните услуги а, са спаднали с 34% през последните 4 години и с допълнителни 7% от 2005 година насам. Следващата година комисията ще изготви междинен доклад, който ще ви представи тези е, резултати и през 2011 година ще ви представим един доклад, който оценява всички целият напредък във връзка с дигитализацията. Ние работим и по изготвянето на една рамка, наречена МСС. През последните няколко месеца работим върху това. Тази мрежа е свързана с мобилните сателитни оператори. Това е много важно, тъй като когато се постигне авторизация на национално ниво, двата сателитни оператора ще започнат да предоставят своите услуги до края на 2011 година. И комисията работи ефективно с държавите членки, за да може да се постигне ефективно прилагане на програмата МСС. По този начин ще постигнем едно цялостно покритие на територията на Европейския съюз. Във връзка с изследванията, за да можем да намалим разликите в тази връзка, разликите в сравнение с други големи економики, ние сме отделили най-големия бюджет за информационни и комуникационни технологии повече от 10 милиарда евро за периода 2007-2013 година. И тези изследвания, финансирани от Европейския съюз, са много важни за промишлеността, за индустрията. Само да спомена нанотехнологиите, здравеопазването, както и повишената безопасност на движението по пътищата. Всичко това има отражение и в индустриалния сектор. Също така имаме и съвместни инициативи, а именно публично-частни партньорства, които включват членове на индустрията, както и на Европейската общност. Както знаете, имаме две в нашата сфера, една от които е са нанотехнологиите. Тук трябва да отбележа, че съм малко разочарована от държавите членки, тъй като можеше да се постигне 25% по-голямо реализиране на инвестициите, ако държавите членки бяха наистина инвестирали обещаните средства. Но аз настоявам всяка една от страните да играе изцяло, напълно предприятата роля, за да може да се постигне пълен успех. Има и друга съвместна инициатива, която е свързана отново с информационното общество. Тук участват 23 държави и имаме отделени 600 милиона между 2008 и 2013 година за една програма, която е насочена към подобряването на живота на възрастните граждани и на хората с увреждания, чрез използването на технологии тук сме а, реализирали 40 е пан-европейски проекта за финансиране и инвестициите са нараснали с 40%, т.е. в тази сфера държавите членки участват по успешен начин. Участието на малки и средни предприятия е около 43% и за нас това е важен въпрос. Какво правим с малките и средни предприятия? И това според мен е един добър пример на много сериозно участие на малкия и среден бизнес. Надявам се тук да постигнем по-големи успехи в близките месеци. По отношение на качеството на живота, смятам, че един от елементите, които са много важни в програмата на комисията, е именно общия номер за спешни случаи 112 ние се опитваме да популяризираме единния номер навсякъде, и мога да ви кажа, че 112 може да се набере както от фиксираните, така и от мобилните мрежи във всички държави членки. Това е един изключително сериозен напредък, защото когато започнахме преди 5 години, това не беше идея, която бе възприета много добре имаме известни проблеми с, локацията в някои държави членки, но се надяваме този проблем скоро да бъде решен с установяването на местоположението на обаждащия се. В Европейския парламент, особено вашата комисия, за бъдещето можем да се възползваме така наречения дигитален дивиденд. Спомняте си, че преди две години започнахме това обсъждане, спомняте си доклада Тоя. И аз мятам, че това бе един добър пример на сътрудничество между комисията и парламента, когато обсъждахме и економическо и финансовите условия. В началото този въпрос беше по-скоро технически или технологичен проблем, но няма чисто технологични проблеми, защото всички те имат отражение на политическо и социално социо-економическо ниво. Има, разбира се, различни възможности а, във връзка с радиоспектъра. Е един проект, който трябва да се реализира до 2012 година. И а, това е един проект, който е насочен към осигуряването на широко лентов интернет в области, които, в които той е слабо а, предложен. Бяха проведени задълбочени дискусии с заинтересованите страни. Аз всъщност ще представя съобщението на комисията до края на а, този месец. Тоест, в края на месеца, господин председател, вие ще имате това съобщение. А също така ще обсъдим това предложение на стратегическо ниво с парламента и с съвета за стратегията Спектрум. Трябва да набележим всички последващи действия, които трябва да бъдат предложени за приемане на процедура за съвместно взимане на решения ще се проведе среща на високо ниво, която ще бъде домакинствана от парламента. Доколкото знам, тази среща ще бъде проведена през януари а, месец. Това при всички положения означава, че комисията ще трябва да бъде а, готова за обсъжданията по време на тази а, среща на високо ниво. Каква е нашата цел? Всъщност една по-гъвкава среда, но също така и обща визия за осигуряването на по-добри услуги. Ние трябва да преразглеждаме нашите политики редовно, за да може да отговаряме на промяната в ситуацията трябва да преразглеждаме решенията, които сме постигнали. Широколентовия интернет той играе много важна роля в плана за възстановяване и това е причината да сме отделили до 1 милиард евро за подобряване на интернет мрежите в селските региони тази подкрепа е целенасочена, тъй като 30% от хората, които живеят в селските региони, нямат достъп до широко лентов интернет въобще. И отново тук бих искала да кажа, че съм разочарована, тъй като някои държави членки все още не са решили да се възползват от тези нови фондове, тези нови средства, които ще се предоставят. И аз отново смятам, че тук трябва да лобираме, да се водят разговори, тъй като намаляването на разликите в ползването на интернет е основно задължение на нашите политици. Това е работата, която е в процес в момента. Какво трябва да направим в обозримото бъдеще, за да подредим приоритетите си правилно? Знаете, че във времена на економическа несигурност решенията трябва да бъдат разумни и да отговарят на бъдещите нужди. Инвестирането, дигиталните инвестиции в бъдещето, това беше казано от господин Барозо много ясно. Той каза, че следващата комисия ще разработи дигитална стратегия за Европа. Европа, която ще бъде свързана с мрежите на бъдещето. И поради тази причина говорих за две неща. До 2010 година да имаме широко лентов интернет за всички европейски граждани. И тук всъщност идват така наречените дигитални а, разлики, защото има 35% граждани, които въобще нямат достъп до а, широко лентов интернет. А до 2015 година искаме бърз широколето, широколентов интернет за всички граждани. Има няколко конкретни стъпки, които можем и ще предприемем през следващите няколко месеца. Не говорим за нещо ново, а за окоръжаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие но наистина ние искаме да постигнем стабилни резултати за следващото поколение. Това е първото. А, второто е да направим 3G услугите, телефонни услуги много по-привлекателни. Тъй като а, други, на други континенти има а, голям напредък и не на последно място, смятам, че Прехвърлянето от аналогови към дигитални услуги трябва да се ускори, тъй като това ще доведе до напредък до, а, в използването на радиоспектъра, в използването на а, аналогова телевизия. За така имаме този шанс, който се случва веднъж в живота и трябва да се възползваме от него. И така, ако имаме подходящата инфраструктура, дали ще решим проблема? Не, няма. Тъй като интернет се нуждае от съдържание, както от атрактивни услуги за всички граждани, независимо какъв е техния происход и възраст. Затова комисията започна публични дискусии за приоритетните области за бъдещите стратегии в областта на информационните и комуникационни технологии. На 9 октомври ще е, проведем конференция, където, доколкото разбрах господин председател, някои от членовете на тази комисия ще участват. По време на тези публични дискусии сме получили мнението на 410 души. 85% от отговорите са от индивиди, от отделни лица – което означава, че все пак идеята получава по-голяма, все по-голяма популярност сред гражданите. Също така бих искал да ви представя четири други приоритетни области, в които се нуждаем от действие за създаването на единен дигитален пазар който касае интернет потребителите. Знаете, че че европейските граждани се интересуват от защита на потребителите при пазаруването по интернет, от трансгранично пазаруване и всъщност гражданите вече са наясно за своите права, когато действат в интернет. И всъщност понякога се получава така, че те, не могат, че те нямат достъп до своите любими оферти, когато става въпрос за трансгранично пазаруване. И това е пръв, първи, първият ни приоритет да направим по-лесен достъп до интернет съдържание, независимо къде се произвежда това съдържание в Европа. Наличността на съдържанието това ще играе решителна роля в постигането на предоставяне на бързи широко лентови интернет услуги за в бъдеще. Тоест, ние се нуждаем от политики във връзка с съдържанието и услугите по интернет едновременно. И ние трябва да постигнем това, ако искаме да сме конкурентно способни на световно ниво. Освен това, трябва да сме трябва да постигнем успех в лесните за клиента плащания на мобилните услуги. В момента, тъй като не са експлуатирани а, до край а, услугите и възможностите за търговия чрез мобилните мрежи, в момента имаме стотици милиони потребители, хора, които притежават мобилни телефони, но те не използват до крайна степен услугите, които се предоставят. Третият ни приоритет е отваряне към малкия бизнес. В Европа имаме 23 милиона малки и средни предприятия, 100 милиона работни места, но по отношение на продуктивността и използването на дигитални средства, само 9% от нашите малки и средни предприятия, например, издават електронни фактури. Само 11% управляват своите човешки ресурси чрез дигитални средства. всъщност ние трябва да улесним тяхната работа, така че да не им се налага непрекъснато да купуват нови технологии и устройства. Това трябва да бъде челните места в дневния ред на вашата комисия, ако искаме да подпомогнем своите малки и средни предприятия. И а, трябва също така да обмислим как да избегнем капаните на тези предложения. На четвърто място приоритет е новаторството в информационните и комуникационни технологии за една нисковъглеродна економика. Ще се говори по проблемите за екологичната ефективност и аз смятам, че информационните и комуникационни технологии е начинът по който да се работи, да се постига напредък във връзка с новите бизнес възможности. Господин председател, за да решим тези въпроси в обозримото бъдеще, Европа трябва да, се, да помисли върху тези проблеми, да се разработят стратегии, информационни стратегии, които да бъдат заложени във всички политически цели. Председателят на комисията ви предложи а, да се установи да се изгради една дигитална економика, и всъщност вашата комисия ще свърши основната част от работата в следващите месеци и години. И затова предварително ви благодаря за вашия принос. Благодаря, госпожо комисар, за пространното изложение относно проектите, които предстоят да се развият и от тези, които са в своето начало и за които трябва да работим. Виждам тук много желаящи да се изкажат. Колегата Траутман има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар за това, че ни дадохте много добър поглед върху това с какво сте се заели. Установявам, че комисията не се е поколебала да осъществи това, което беше заявила в плана за действие. Поздравявам това, че включвате парламента в подготовката на срещата на върха и се надявам през януари да бъде взето решение относно стратегията, относно политиката в спектъра. Имам няколко въпроса, по които не чух нищо. Първо, Бих искала да знам как гледате на предложението за Европейска дигитална библиотека. Вие обявихте че това е ваш приоритет, а сега не го виждам в списъка на приоритетите за бъдещето. За мен това обаче е нещо важно. Ето защо искам да знам какво възнамерявате да правите по отношение на дигиталната библиотека и по-точно във връзка с онлайн публикациите, тъй като в тази връзка съществуват много опасения, особено в научните издателства. тъй като а, тук имаме предимно проблем с архивирането, а, тъй като библиотеките трябва да заплащат за архивирането. В момента библиотеките заплащат такса и проблем е голям. Той възлиза на милиони евро. Друг проблем също имаме тук, свързан с нормите и стандартите. Най-вече с стартиращите предприятия, които работят в областта на новите услуги и е, много бих искала да знам какво е вашето мнение по отношение на новите стандарти. И последния ми въпрос, също свързан с важна тема, става дума за съдържанието и за защитата на авторските права. Създали сме работна група, в която е представена и нашата комисия. Бих искала да знам какво мислите по този въпрос, тъй като вие поставихте дигиталното съдържание като приоритет за в бъдещето и бих искала да знам какво е вашето отношение към въпроса за авторските права. И то с оглед на бъдещото развитие на интернет. Бих искала да знам дали бъдещето интернет стопанство е, може да се развива без да засяга неутралността на пространство. Колегата Кацимаркакис. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Рединг, за изключително изчерпателния доклад, но ние така сме свикнали да слушаме ваши доклади. Програмата Living е нещо е, специално. А, ние сме застаряващ е, континент и мисля, че тази е, тема е много важна за нас. Важно е да се концентрирам върху достойния живот е, в напреднала възраст. А, а, и както казах и по темата за Алцхаймер тук е нашия шанс да станем номер едно в света. Мисля, че в работата по тази тема имате пълната подкрепа на парламента. Но нашите възможности за влияние са ограничени и трябва много тясно да си сътрудничим с съвета и с комисията. мисля, че колегата Ван Нистелран споделя моето мнение. За целта обаче трябва да бъдем непрекъснато информиране. Колегата Траутман засегна темата за авторските права. бих искал да добавя нещо в тази връзка. Се по-големи части от економиката се преместват, така да се каже, в интернет и ние се изправяме пред проблема за защитата на данните. И ние като европейци трябва да поставим акцент върху тази тема. Ние не сме хора, които всичко позволяват като американците, не сме хора, които всичко ограничават като китайците. Ние искаме да имаме свободно стопанство с стриктна защита на личните данни. И през последните месеци а, и години а, много страни членки а, се сблъскаха с трудности и възникнаха много въпроси. Искам да помоля а, комисията а, да допълни въпросите, с които се занимава ЕНИЗА, с а, допълнителна защита на данните. Мисля, че трябва да помислим а, дали да не заложим в а, бюджета и съответната изследователска работа по този въпрос. Поздравявам ви а, и за работата по една друга тема, а именно на достоверните източници. А, ние непрекъснато говорим за съдържание, съдържание, съдържание. Ние биваме, засипвам, биваме засипвани с различна информация, на която обаче не може да се вярва. Това не е надежден източник. Въпросът е дали не може да се сертифицира надежната, достоверната информация. Мисля, че ние като европейци можем да поставим така да се каже печат за качество в това отношение. И последното, което искам да кажа във връзка с вашата е, инициатива за широколентов интернет. Мисля, че това е, е основна предпоставка за нашето развитие в е, е, интернет. Онова, което обаче трябва да се направи е да се съгласува вашата инициатива с инициативите, които съществуват в селските райони. Мисля, че тук има възможност за свързване на инициативите. Знам, че вие лично се грижите за връзката с Генерална дирекция Агри. И в момента, когато а, наново се дефинира аграрната политика, мисля, че с оглед на по-добрата ефективност а, може да се направи връзка а, между политиката. А, Тоест, комисията трябва да упражнява една по-целенасочена политика и комисарите трябва повече да си сътрудничат. Колегата Дел Кастигил е следващия, който има думата президенте. Eh, señora комисария. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се, че дойдохте да говорите пред нас тази сутрин. Разказахте ни какво се е случило до момента, както и какво ще се случва в бъдеще. Ще навлезем в подробности когато започнем да изслушваме номинираните комисари. Смятам обаче, че и днес е момент да обсъдим тези въпроси, защото вие сте комисар по тях в настоящата комисия. Ще спомена два свързани въпроса и след това трети, който много ни безпокои. Първо взаимосвързаните въпроси. Говорим за цифровия дивиденд и спектъра, където се преминава от аналогова телевизия към цифрова телевизия. Говорихме и за широколентовия интернет. Важно е да има бърз и сигурен достъп до интернет и трябва постоянно да повтаряме това, тъй като можем да използваме определени части от спектъра, които ще бъдат освободени след преминаването от аналогова към дигитална телевизия. В различните страни има планове за тези освободени частоти, които се управляват различно в различните държави членки. Говори се за ускоряване на процесите, но в други държави членки все още тези части от спектъра се използват от телевизия и радио. А, това ще доведе до неравенство в различни части на Европейския съюз. Считам, че това е незабавен приоритет, за да се постигне баланс в системата. Останалата част от спектъра, която е подходяща за електронен трафик, би трябвало да бъде достъпна за всички. На второ място ще засегна въпроса за развитието на цифровизирана Европа. Разбира се, ще развиваме интернет, широколентовия достъп, но цифрова или цифровизирана Европа означава гражданите да използват възможностите, които им предоставяме и да извличат полза от а, интернет. Можем да говорим за различни сфери, като например електронните комуникации, здравеопазването, образованието, енергетиката. Всичките са сектори, в които Има а, заинтересовани страни, които биха могли да се възползват от а, една цифровизирана Европа. Има един проект, който ще ни даде възможност да канализираме своите усилия и да използваме по-активно интернет. Знаем, че развитието на широколентовия достъп в селските райони е чудесна идея, но от друга страна хората, които живеят там, би трябвало да се убедят, че трябва да използват интернет, за да имат добър достъп и до здравеопазване и а, за да помагат на ежедневието си. В този контекст отрасловите а, инициативи са изключително важни за постигане на дигитализирана Европа. Един въпрос, който не е решен и малко спорен, е свързан с авторските права. Все още този въпрос не е намерил своето решение и той предизвиква много проблеми в различните държави членки. Мисля, че и нашия парламент трябва да развие законодателни инициативи, за да отговори на тази проблем. Ehm, господин Ван Нистелрой. Ehm, Благодаря, господин председателю. Ще кажа само две неща. Вие ни разказахте за напредъка последните години Започнаха ново въведение, нови инвестиции, частния сектор участва, научни изследвания. Сега обаче казвате, че има известни колебания по отношение на прилагането и сочите с пръст държавите членки. Това на кризата ли се дължи, извинете? Или нещата са свързани с инсталацията? проблемите са свързани с инсталацията в приоритетите на научната дейност, ние много често залагаме като приоритет прилагането на тези научни изследвания. Така че ми се иска да чуя нещо по този въпрос. Смутните времена изискват различни решения. Сега по отношение на достойното стареене в удобна битова среда, Говорихме преди малко за научни изследвания, свързани с заболяването Алцхаймер. Според мен държавите членки трябва да работят заедно, да съберат своите средства и да ги насочат към съответните изследвания, както и да работим с асоциации, издружения, които се грижат за възрастни хора в Европа. И, а... Все пак искам да отговорите на първия ми въпрос. Благодаря. Благодаря, колега. Колегата Гроте има думата. Благодаря, господин председател. Искам да засегна няколко теми. Първо темата ICANN договора изтича в края на годината. Искам да знам какво е отношението на Европа по този въпрос. Вие говорихте за инфраструктура и за това как искаме да направляваме целия интернет. В момента ICANN е подчинен на Европейското търговско министерство. Искам да знам каква ще бъде позицията на комисията. А, говорихме също така и за неутралността на мрежата. В момента а, Телеком пакета е в процес на консолидация. Интересуваме позицията на комисията по въпроса за неутралността на мрежата тази тема е доста така нагоре в списъка с приоритетите. Нашите почтенски кутии са пълни с въпроси по тази тема. Комисията възнамерява ли да започне законодателна инициатива? Добре, така след кратка консултация с комисарката, тя би искала да отговори на първия кръг от въпроси. Имате думата, госпожо Рединг. La première question euh, posée par Madame Trautmann, euh, Europeana. Euh, Първият въпрос бе зададен от служа Траутман и той беше свързан а, с а, проекта за цифровата библиотека. Това е един емблематичен проект, който ние стартирахме в партньорство с държавите членки и културни институти, като например музеи, библиотеки и така нататък. В момента имаме 4,5 милиона обекта в Европеана. А, мисля, че положението с развитието в отделните държави членки е различно. Искам да благодаря на Франция, защото част от обектите в Европеана са с френски происход. Благодаря на Франция, но трябва да кажа в същото време и на другите, раздвижете се малко, защото не може половината европейска култура да бъде френска. Тя не е. Така че другите трябва малко да се активизират, за да може Европеана да постигне успех. Имаме и проблем с финансирането. Когато тя започне да се разраства и да се развива, а това се очаква идната година, то тогава ще трябва да се замислим за публично-частни партньорства, за да можем да постигнем целите си. Тоест едно място, в което европейските граждани да имат достъп до културното многообразие на Европа научните издания. Говорейки за цифровата библиотека, трябва да кажа, че имам различни експерти, които работят по отношение на авторските права, или се занимават с научни публикации. Тези експерти е, представиха пред мен общата картина, но ако се вгледаме в конкретиката, то тогава ще видим, че книжните издания биват най-различни. Дали биха могли да бъдат и научни, и детски, и, а, книжки, и романи и така нататък. А, вие може да кажете, че всичко, което е в публичното пространство, трябва да бъде достъпно за гражданите. Да, това е фундаментален принцип, но е много лесно да се каже, а трудно да се постигне. Дори бих заседнал, засегнал тук и въпросите за авторските права. Често има книги с изчерпани издания, изчерпан тираж, извинете. Така че нещата са сложни. Има и книги с неизчерпан тираж. Има книги, които имат защитени авторски права, но пък тиража е свършил. Има проблеми, например, а, с а, авторските права, защото не знаем кой е автора. Тоест, а, виждате, че нещата са много сложни. Та голяма част от нашето културно-историческо наследство като че ли не може за момента да се цифровизира, така че трябва да намерим едно европейско решение. И аз работя по въпроса. А, дори си мисля, че когато са изтекли авторските права, е доста по-лесно да се цифровизират съответните книжни тела. Говорихме за Google Books и казахме, че ние не може да прилагаме решения на други континенти, а трябва да разработим собствените си решения. Мисля, че сме подготвени за това. Последните две години, заедно с всички заинтересовани страни, постоянно обсъждаме проблемите и разглеждаме евентуалните решения. Мисля, че новия парламент, заедно с съвета и комисията, биха могли да намерят конкретни решения на конкретните ни проблеми. Сега по отношение на стандартите. Мисля, че когато говорим за стандарти, ние бихме могли да се представяме и по-добре. Проблемите ни са големи, дори според мен по-големи от тези на САЩ. Настоящата Европейска комисия подготвя бяла книга, която в момента се обсъжда. Когато казвам ние или говоря в първо лице множествено число, имам предвид това, че тук участват различни комисари, но не може да има различни политики, т.е. всички комисари би трябвало да разработят една единна политика за Европа, която да обслужва промишлеността и малките фирми. Особено, що се отнася до интернет и технологиите. Ще трябва да направим специализирани групи или да влезем в консорциуми, които да сработват. След като това работи другаде, защо да не работи и при нас? Мисля, че вече отговорих на въпроса за авторските права и съдържанието в интернет, тъй като разговорите, които водихме за книгите, са много сходни на разговорите за друг вид интернет съдържание. крайна сметка, когато човек е онлайн, медията е една – мисля, че аналоговите решения ще останат в миналото. Ние ще навлезем в а, цифровизирания свят. И това не е процес, който стартира сега. Ние сме почти готови а, е, да разгърнем а, този процес. А, по отношение на Cloud Computing, а, това е нещо ново. Той идва от, интер... от, извинете, от САЩ е но няма защита на частния личния свят на индивида, а ние гарантираме това в Европа. Та това е един дебат, който ще трябва да проведем, за да намерим решения, защото ако не можем да намерим решения за този вид мисля, че това е едно решение за малките и средни предприятия, които не могат да, да инвестират в ИКТ, защото са преклено малки. Така че Cloud Computing може да им помогне а, по отношение на защитата. Много работа още трябва да се свърши. Надявам се парламента да ни помогне по отношение на неутралността в интернет. Искам сега да поговоря и по тази интернет неутралност. Вече доста време се говори по този въпрос. Откакто започнахме да обсъждаме рамката за телекомите, но не сме защ... се занимавали конкретно с този въпрос, тъй като в Европа проблем не съществува. Това е американски проблем. Защото Американската телекомуникационна система е съвсем различна от нашата. Тяхната инфраструктура е напълно либерализирана. Консолидация е, Има малко конкуренция и голяма консолидация на пазара, т.е. гражданите нямат избор. Тези големи корпорации имат възможност да предлагат каквото си искат на гражданите. В Европа политиката по телекомуникациите е такава, че цели да отваря пазара за конкуренция и съответно дава избор на потребителите. Нашата политика е да дадем правомощия на националните регулаторни органи, както и на европейския регулатор, т.е. Европейската комисия. Тези органи могат да предприемат съответните мерки. В САЩ до момента никой никога не е предприемал никакви мерки. В новата е, рамка на далекосъобщенията е, сме предоставили по-големи правомощия на местните регулаторни органи за предприемане на действия при възникване на проблем. Когато нашите колеги от САЩ видяха това, те също решиха да се задвижат в тази посока, тъй като са изправени пред големи проблеми. Така че не забравяйте, не си мислете, че просто защото се обсъжда определен проблем в Штатите, ние имаме същия проблем. Не, нямаме такъв проблем. Разбира се, това не означава, че никакви проблеми нямаме, но просто подобен на техния нямаме. Освен това, искам да ви припомня това, което винаги съм казвал. Неприемливо е да се блокира достъпа до интернет от различни фирми. Скайп, например, се блокира. Не може така. Така не се прави. Трябва да предприемаме действия. Трябва интернет да бъде свободен. Voyez, on peut, une fois très en profondeur, Monsieur le Président, discuter de toute cette histoire-là, mais de... Така че, господин председател, можем задълбочено да обсъждаме тези въпроси, но моля ви да не създаваме проблеми, които не съществуват. Те може би съществуват на друг континент, но не и тук. Нека си решаваме нашите си проблеми. Освен това, не бива да се възползваме от проблемите на другите. Сега по отношение на, на а, средата на застаря... средата, в която живеят застаряващите граждани. Наистина това е един от големите ни проблеми и това е застаряващото общество. Не, че решаваме този проблем, но искаме да улесним обществото в което живеят по-възрастните хора. Държавите е, членки реагираха положително, те инвестираха дори повече, отколкото първоначално бяха обещали. Сега инвестицията възлиза на 600 милиона евро и ако можем да получим още пари, би било още по-добре. Но а, не е задължително тази сума огромна. Голямата част от онези, които прилагат резултатите на научните изследвания, са малки и средни предприятия. Така че улесняването на тяхната работа понякога би им помогнало повече от големите инвестиции. Бих се радвала, ако парламента ни подкрепи да работим по-активно по този въпрос. Аз лично така смятам. Смятам, че трябва да предложим повече средства от европейския бюджет в тази посока, защото това е един изключително интересен въпрос. Сега, защита на данните. Това е един а, въпрос, който според мен ще бъде в дневния ред на парламента през едните няколко години. You know that we have started in the commission an Знаете, че в комисията започнаха консултации по отношение на защитата на данните и как можем да защитим още повече правото на лични данни. На 9 юли започна тази консултация. Тя ще бъде до 31 декември. трябва да видим обаче след това какво ще правим. Ще ще запишем ли някакъв стрик регламент или директива, или пък посредством така наречените меки мерки ще решаваме проблемите там, където те възникват. Това решение все още не е взето. Това е едно решение, което ще вземе бъдещия комисар заедно с съвета и парламента, тъй като е съвсем различно ако се предпочете директива, отколкото регламент. Защото регламента, както знаете, по-бързо може да се изготви, докато преди да се приложи една директива във всички държави членки, понякога са необходими дори 5 години. Не забравяйте никога когато обсъждате тези теми, колко време ще е необходимо да влязат в практика тези правила, тъй като нещата се развиват бързо и не можем да чакаме. Хубаво е, че в пакета за далеко съобщенията имаме задължително оповестяване на нарушение на личните данни в член 4. Имаме защитена интереса срещу cookies, malware и spyware, т.е. зловредни а, прониквания а, в член 13. И по-ефикасно прилагане на новия член 15а. Всичко това ще ни помогне да да защитим правото на личен живот на европейците. Ние винаги сме го правили. Този въпрос не е свързан само с далекосъобщенията. Това е един общ въпрос. Видяхте, например, че аз много силно и ясно се намесих, когато се говореше за нарушаване на права на хората, когато има насочена реклама. Една нова тема, която също ще се появява в дневния ни ред. Сега вече имаме правила и казваме, че един гражданин трябва да е дал своето съгласие предварително. Така че първо трябва да накараме, или извинете, да научим гражданите какви са техните права и след това да прилагат тези свои права на практика. Ам, един пример. В момента имам проблем с части от британското правителство. Заведахме дело по системата форм. Всъщност това не е дело срещу форм, а срещу това как британското правителство прилага правилата за защита на правото на личен живот. Така че наистина това ще бъде обсъждано в дневния ред. Е, по отношение на надежните източници, предложената система е само регулаторна инициатива. Може би си спомняте, че когато заедно с комисар Кунева започнахме, сложихме началото на гида на Европейския съюз. Един от елементите беше въпросът с надежните източници. Но всъщност, наистина, трябва да се убедим, че тази саморегулаторна а, инициатива работи. Трябва да видим дали работи или не. Аз лично предпочитам нещата да се случват без да имаме регулация. Ако можем да постигнем добри резултати без регулация, само по само регулаторен начин, е добре, но ако това не може да се случи, в такъв в този случай ще трябва да вземем други мерки, господин председател, защото това е наистина един важен елемент. Инициативата за широко лентов интернет. Аз съм доволна и недоволна в същото време. Доволна съм, защото когато започнахме обсъжданията в тази връзка и цялата политика, свързана с спектъра Правителствата казаха, че това нито е проблем с спектъра, нито е проблем с широколентовия интернет. Сега смятам, че всички са убедени, че има проблем, защото 30% от гражданите нямат широколентов интернет. Наистина имаме проблем. Всъщност съм изключително доволна, че има осъзнаване на проблема, но това, което не сме успели да постигнем е да преминем от осъзнаването на проблема до политическата воля за неговото решаване. И всъщност наистина съм разочарована, че правителствата, които можеха да се възползват от този 1 милиард отделен за развитието на широко лентов интернет за селските региони, всъщност много от тези правителства не са предприели никакви мерки не са постигнали напредък в своите планове за действие това означава, че те не са осъзнали значимостта на широколентовия интернет за своето население, за излизането от кризата. Така че да, вие сте прави. Когато се определят на ново регионалните политики, е възможно широколентовия интернет да бъде покрит от обсъжданията на регионалните политики. Смятам, че а, това е един от проблемите, с които трябва да се справи парламента. Превключването към широколентов интернет. Защо всъщност настоявам да се премине от аналогови системи към цифрови системи? Защото ние се нуждаем от тези частоти, за да постигнем развитие на широколентовия интернет. Ето защо комисията ще излезе с съобщение, свързано с дигиталния дивиденд на 28 октомври. Това сме предвидили и се надявам, че ние ще осъществим това и това ще бъде едно от последните конкретни действия, които тази комисия ще предприеме, така че и това е важен символичен акт. Нещо, което тази комисия ще свърши. Тоест, това ще бъде съобщението, свързано с дигиталния, с, дигиталния, с цифровия дивиденд. А това ще бъде и една добро, добра основа за а, срещата на върха а, Спектрум. Това означава, че правителствата ще осъзнават това, че спектъра е нещо, което трябва да бъде в центъра на обсъжданията и което е важна инициатива за територията на целия Европейски съюз. а, също така изграждането на пътна карта за държавите членки във връзка с цифровия дивиденд ще бъде в основата на дневния ред и обсъжданията по време на срещата на високо ниво. Да, прав сте господин Декастилю, защото ако осигурим широко лентов интернет на възрастните граждани, ако не осигуряваме съдържание и услуги, това ще бъде безсмислено. А също така трябва хората и да са наясно как да се възползват от този широко лентов интернет. Така че това са допълнителни елементи, с които трябва да разгледаме. Аз мятам, че това е отговорност на националните правителства да направят така, че цифровата грамотност е в техния дневен ред и то не само на думи, но и в действия. Сега по отношение на изследванията. Ние наистина постигнахме голям напредък в последните години във връзка с ИКТ. Казах ви, че съм удовлетворена от 600-те милиона, които са а, отделени. Това е добре. А когато говорим за съвместните технологични ини... инициативи, там се говореше до... за доста повече средства. Но всеки играч в тази игра трябва да извърши своята роля. Комисията играе своята роля. Индустрията играе своята роля. А тези, които не изпълняват своите задължения на този етап, са държавите членки. Защо? Трябва да се направи анализ тук. Аз със сигурност ще ви осведомя за фактите. За момента ви казвам само това, кое, което знам. Нещата не вървят добре. Трябва инициативите да се развиват съвместно. А също така трябва да направим така, че държавите членки да разберат че този въпрос е вече устарял. Защото ако се обединят ресурсите, получавате наистина много повече средства. Но да, ето аз ви давам този доклад, вие ми давате другия. Няма ясно определеност, но всички ние ще бъдем победители, ако ресурсите се обединят. За мен това е пределно ясно. А сега въпросът с ICANN. Изминаха вече няколко години и когато казвам няколко години, аз препращам към времето, в което на власт беше президентът Клинтън, комисията, съюза и американското правителство бяха започнали разговори за да влезе всъщност програмата ICANN в вниманието на американското правителство. След това на власт дойде президентът Буш през ноември и всичко замря. Когато правителството се смени в Съединените щати, аз ти казах, сега е времето да постигнем напредък. И през май месец аз изнесох една реч, с която отправих искане към президентът Обама Айкън да бъде изваден от периферията на вниманието и да влезе в основата на работата на правителството. На тази база съветът на министрите по технологии, по информационни технологии дадоха пълната си подкрепа на молбата, отправена от страна на комисията. И а, двете председателства и комисията през септември започнаха преговори с американското правителство. Резултатът ще стане ясен след един-два дни. А какво значи резултат? че няма да има пренебрегване от страна на американското правителство във връзка с тази програма, че асоциацията на националните правителства ГАГ Кой може да ми помогне тук? Какво точно значише ГАГ? Група за съветване на правителствата. Всички държави участват в тук. Това всъщност наричаме този съвет ГАГ. ще се създадат четири платформи с експерти, които биват номинирани от ГАК и от изпълнителния директор на ICON с цел поставянето на фокус върху някои от елементите в интернет. И това е много важно и за парламента. Това означава, че срещата, в която гражданското общество играе по-важна роля, IGF, това означава, че ще трябва да се построи мост между ГАК и гражданското общество. И в тази връзка парламентът винаги е играл много важна роля. Надяваме се тази система да проработи, защото тя е на хартия. Ще видим на хартия след 3-4 дни. Но след това ще трябва да изпълним с действия. Аз мятам, че това е исторически момент за интернет общността. Много съм горда, че успяхме да постигнем това и съм много доволна, че европейците и американците се присъединяват към останалата част на света, които са убедени в свободния интернет без намеса на правителството, без намеса на държавата. Виждате, че понякога постигаме успех, когато подходим правилно. Благодаря много. Така, сега съвсем предпазливам да погледнем към часовника, да погледнем списък от записалите се да зададат въпроси. Ще ви помоля да подходим малко по-концентрирано. Предимството е, че по този начин ние получаваме така доста подробна информация. Колегата Тикал е следващата, която има думата. Заповядайте. Госпожо комисар, бих искала да ви попитам за сигурността необходимата сигурност в интернет общността. Тук говоря за потребители, доставчици. Дори в интернет страницата на комисията можем да прочетем, че 90% от публичните услуги 90% извинете от доставчиците на публични услуги предоставят и електронни услуги, освен всичко друго. Но, за съжаление, що се отнася до електронната идентификация, нямаме съвместимост на европейско ниво. Знаем, че правите проучвания и до 2009 година се очаква разработването на план за действие, който да въжи до края на 2010 година. И този проект се касае до валидирането на електронни подписи на европейско ниво. Затова искам да ви попитам каква е вашата позиция сега. Какви действия ще предприемете през следващите няколко месеца и каква ще бъде ролята на ЕНИСА в този контекст? защото знаем, че мандатът на ЕНИ се изтича през 2012 година. А сигурността в интернет областта става все по-важна и по-важна, защото ние се нуждаем от доверието на потребителите към интернет услугите. Затова смятам, че ролята на ЕНИСА трябва да бъде разширена. Например, реагирането на проблеми с безопасността и мерки, които могат да бъдат предприяти в тази връзка. Знаем, че и те структурата е част от критичната инфраструктура на Европейския съюз и има директиви и регламенти, които предвиждат електронни услуги. Директивата по услугите предвижда през 2010 година всички компании да могат да имат достъп до електронни услуги. Затова искам да ви попитам какви са плановете на комисията в тази област. И още един последен въпрос. Ако комисията възнамарява да преразгледа директивата във връзка с авторските права в информационното общество, Казвам това, защото условията в настоящата директива се тълкуват по различен начин от различните държави членки. Имаме национално правоприлагане, а също така мултинационални компании в същото време, които се възползват от това. Има и потребители, които имат достъп до електронна информация – така че това искам да ви попитам. Дали възнамарявате да преразгледате директивата? Благодаря, госпожа Кавалио. Senhor Presidente, Senhora Comissária, são duas perguntas breves. A primeira é relacionada com a Joint Technology. Господин председател, госпожа комисар, два кратки въпроса. Първо, JTI, е, го, говорихте за това, че ще участва промишлеността, малките и средни предприятия. Бих искала да знам какво ще стане с университетите, дали те също ще участват, защото знам, че главната цел на JTI е, е да насърчи изследователската работа в е, предприятията. Мисля обаче, че сътрудничеството между университетите и предприятията също е много важно. Знаем, че съществува така наречени три триъгълник на предаване на знанията. Знам, че съществуваха трудности при участието в университет на JTI, особено що се отнася до по-малките страни, но бих искала да знам как изглежда въпроса в тази връзка. Втори въпрос. Високоскоростния интернет и плана за економическо сътрудничество. Как се осъществява, как се прилага всичко това? Госпожа комисар, вие говорихте за някои правителства, които не са особено готови да участват в това, т.е. те не са представили планове за действие с съответните планове за финансиране от, за 2009-2010 година. Може ли да бъдете малко по-конкретна? Какво ще стане след това? Е, средствата ще се управляват от комисията от централата в Брюксел или ще бъдат е, част от структурния фонд, е, така че да могат да участват и страните? Госпожа Коласка Бубинска има думата сега. E, chciałam na chwilę wrócić do mm, problemu szerokopasmowego интернету dla Polski. Просто исках да се върна към въпроса с широколентовия интернет в Полша. Говорихте за разработването на тази програма и мога да ви кажа, че има региони, където не 30, ами 70-90% от населението няма достъп до широколентов интернет. интернет Наистина 2013 година може да изглежда далече, но всъщност времето ще измина много бързо. Трябва да се, казахте, че трябва да се обсъди това в Комисията по регионално развитие. И наистина това е въпрос, който трябва да се разгледа от редица парламентарни комисии. Госпожо комисар, вие казахте, че може би трябва да се лобира, за да бъдат принудени държавите членки да предприемат действия. Може би членовете на парламента могат да направят повече от това да обсъждат и да лобират по този въпрос. Разбира се, трябва да приемам и бюджета за следващата година. Но се чудя какво комисията може да ни предложи. Какво можем да направим ние в Европейския парламент, така че да подкрепим комисията във връзка с тази програма. В Европейския съюз нямаме просто формални инструменти на свое разположение е, имаме и цял наръч, цял набор от меки мерки, например посочването на проблемните места и държави. Така че наистина може да се приложи натиск върху държавите членки, за да се осъществи напредък по тази програма. За нас наистина това определено е заплаха, това е ясно. Така че нека да помислим заедно за това как можем да действаме малко по-ефективно. На второ място, получавам писма във връзка с, с интернет неутралността. Нека просто да споделя с вас някои от коментарите, които получих от гласовоподаватели. Те всъщност казват, че доминиращите доставчици могат да влияят върху съдържанието, което се предлага в интернет, да въздействат върху иновациите. И това е свързано с член 29 от директивата за общо разпространените услуги. Тоест това означава, че доставчиците могат да въздействат наистина върху съдържанието, което се появява в интернет. Благодаря много. Благодаря, госпожа Випнер. Много ви благодаря, госпожо комисар, за тази наистина изчерпателна презентация. Вие сте един от най-ефективните комисари и можем да верим това по много успешните инициативи, които сте предприели. Вие говорихте за елиминиране на разликите между условията на живот в градските и селските региони, чрез предоставянето на широко лентов интернет в селските региони. Също така заявихте, че инвестициите не се осъществяват толкова бързо, колкото трябва да се осъществят, въпреки че има отделени средства за селските региони. Защо се случва така? Може би тези инвестиции не са включени в политиките за развитие на регионите. Аз имам предложение. По време на криза ние трябва да засилим тези инвестиции. Може би някои държави просто не са осъзнали колко важен е този въпрос. А всъщност това е един от начините, които биха могли да ни изведат от кризата, особено във връзка с малките и средните предприятия. Дали комисията е готова да защити тази гледна точка? Колегата Вебер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за плътността и точността на вашите отговори. Вие казахте, че трябва да бъде насърчено развитието на широколентовия интернет. Е, тук имаме три пробива, не един. Е, първо, вие говорихте за разпокъсност, разпокъсаността на територията в селските райони, където имаме 30% непокрита територия, което е скандално и е тежко за местната промишленост. Имаме и втори вид разпокъсаност, именно социалната разпокъсаност. Вие говорихте за дигиталната неграмотност. В нашите големи градове в момента съществува голяма пропаст между информираните и неинформираните и тази бедност на информация представлява допълнителна пречка, която се добавя. И е, в тази връзка имам следния въпрос. Разбира се, че това е в сферата на отговорността на правителството, но няма ли нещо специфично, което може да направи Европейския съюз, за да овладее този проблем? И съществува и един трети проблем, един трети вид разпокъсване, който не попада точно в сферата на действие на комисията, но ми се струва важно, а именно е, разликата, пропаста между севера и юга по отношение на достъпа до интернет. Особено, що се отнася до по-бедните страни, те са доста по-назад в информационно отношение. Най- ние сме най-голямата економическа и търговска сила в света. Ето защо ние трябва да преодолеем тези дефицити, тези недостатъци. Благодаря. Госпожа Тоя има думата. Presidente, poiché mi rendo conto che l'ora è tarda, sarò brevissima, dirò solo a Madame Reding che apprezziamo. Осъзнавам, че вече времето напредва. Ще се изкажа накратко. Просто искам да кажа на госпожа Рединг, че наистина сме благодарни за точната информация по тези програми. Ние всъщност не сме свикнали в парламента на такива точни отговори, ясни отговори. Затова ви благодаря за това, че бяхте много ясна. Само три коментара, много бързо. Надявам се, че комисията ще настоява върху своя успех с роуминга. Всъщност това беше един от успехите на този законодателен, на този мандат. Надявам се, че работата в тази връзка ще продължи. Що се отнася до спектъра, не трябва да пропускаме този шанс. Струва ми се, че в някои държави, моята собствена, не се възползват, не дават гласност на тази възможност. има възможност да се използват определени частоти за всякакви цели, но в както вече казах, в определени държави не се дава гласност на това. Аз ще продължа да работя за популяризирането на тази възможност Е в определени държави, където нещата не функционират както трябва, се опитват да потиснат тази възможност. И ние трябва да проведем едни демократични дебати, тъй като благодарение на новите развития в технологиите имаме възможност да използваме и други типове услуги, имаме достъп до други услуги но трябва да помислим и за правата на потребителите. Много се говори за това, комисар Кунева говори за това, но наистина трябва да не изпускаме от поглед правата на потребителите. Не трябва да става въпрос само за контрол върху а, рекламата, а по-скоро и за други неща, защото това е една по-широка област. Хората понякога биват подвеждани, понякога са по-уязвими, така че наистина тази област е много широка и според мен трябва да поддържаме един интердисциплинарен подход във връзка с потребителите, телекомите и гражданите, но също така има изкушения и някои области, върху които трябва също да се фокусираме. Благодаря. Колегата Подимата има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. И аз искам да ви благодаря за подробното изложение. Вие отговорихте много точно на всички въпроси. Мисля, че е известно, че в областта на далеко съобщенията, електронната комуникация имаме положителни резултати през последните години, въпреки, че има някои закъснения и дефицити, но, както вие казахте, а, много неща се случиха в полза на европейските граждани, що се отнася до роуминга или разходите за телефон, за телефониране. Госпожо комисар, вие се позовахте на препоръката. за това, което вие нарекохте МСС. Миналата година през пролета започнахме работата по тази тема и а, при критериите за подбор на а, участниците а, или институциите, които участват, Европейския парламент заложи това те да предлагат паневропейски, т.е. на цялата европейска територия, услуги. А, мисля, че това е особено важно в случай на а, природни бедствия. През май бяха избрани а, двете институции, които ще предлагат тези мобилни събития сателитни услуги е Едната от двете фирми каза, че съществуват проблеми, недостатъци в е, начина на функциониране на сателитите. И в тази връзка искам да ви попитам нещо. Е, тези услуги са също важна цел. Не само информационното е, общество е необходимо, за да напредваме, а става дума и за услуги от а, е, интерес на цялото общество, примерно в случай на природни бедствия, когато много бързо трябва да се вземат мерки. Но когато тези а, е, институции не работят, а, е, нещата не излежат добре. А, нека да си спомним за последните катастрофи в Европейския юг, примерно горските а, пожари. А, може би може да ни дадете информация какво е последното развитие в тази област. Преодолени ли са пречките? Съществува ли възможност комисията да провери доколко се спазват изискванията, доколко се спазват лицензите и разрешителните? Благодаря. Колегата Балцитис има думата. Е, Госпожо комисар, бих искал да кажа, че наистина сте постигнали много успехи в своя ресор. Да спомена интернет, широколевия интернет, интернет на първо място – а някои държави членки са успели да постигнат и финансови изгоди. Напоследък обаче забелязваме редица тенденции. Може би те се дължат на економическата ситуация на финансовата криза. Сега всяко правителство е свободно да вземе едно или друго решение във връзка с прилагането на съществуващите проекти. Смятам, че определени решения трябва да се променят за бъдеще, тъй като целта на целия Европейски съюз е да се повиши конкурентноспособността. Поради тази причина трябва в Европа да можем да разчитаме на обединени действия. Но сега да променя малко моето изказване и да кажа, че в областта на ИТК, ИКТ, извинете, в определени държави се прилагат някои проекти и сега те са принудени да ги спрат, макар и временно, заради липсата на средства. Може би комисията трябва по-активно да играе своята роля за да, и да мисли не само за бъдещите ползи, но и за вредите, които могат да бъдат предизвикани от днешните действия. Благодаря. Благодаря за многото въпроси. И сега в заключение ще дадем думата на комисар Редин за последни отговори. Господин председател, ще бъда максимално кратка. Голяма част от въпросите бяха свързани с отговори, които вече дадох. Въпросът е свързан с сигурността и ни изпълни своя мандат И след това ще видим как върви еволюцията. Съвета, парламент и комисията трябва да преценят дали тенденциите ще доведат до засилен дебат или не. След това електронния подпис. Имаме няколко пилотни програми, които работят най-вече по отношение на взаимната оперативна способност, защото основните права тук са по принципа на субсидиарността и трябва да защитаваме този принцип и да го запазваме. По отношение на GTI с университетите, всъщност не е въпросът свързан с авторските права и прецедентното право в държавите членки, което е различно във всяка една. Ами точно за това направихме зелена книга. Е, господин Макриви и аз, е, всъщност я подготвяме, тя още не е готова, като целта ни е да идентифицираме последващи стъпки, които да се занимават точно с такива въпроси, и по-добра дефиниция на правната сигурност и лицензирането на различни територии. Това е работа, която тече в момента, която трябва да бъде извършена през едните месеци. Да, сега по отношение на GTI и университетите – и се интересуваме повече от приложните научни изследвания, отколкото технологичните. За това това се интересува, извинете, това се инвестира от индустрията. Те са тези, които влагат собствени средства в тези GTIs. По отношение на университетите и публичните лаборатории, те могат да получат финансиране от съвместните програми за научни изследвания на GTIs. Така че те помагат на онези, които не могат да, се инвести... да инвестират сами, а пък индустрията също влага свои средства. Така стои въпроса с тези GTIs. По отношение на широколентовия интернет в селските райони, доста депутати говориха по този въпрос, тъй като това е политически въпрос. Да, казах 30% от населението не е покрито, имам предвид като средна цифра за Европа. Има, разбира се, региони, в които няма никакво покритие, но средната цифра за Европа е 30%. Така че трябва да го развиваме. Един милиард, е, милиард, извинете, за селско развитие. Освен това има още 2,5 милиарда в регионалните фондове. Така че всичките тези средства няма да бъдат достатъчни, за да доставим широколенето в интернет на тези 30% от населението. Което пък от своя страна означава, че държавите трябва да се заинтересуват и да направят свои планове за инвестиции съвместно с местната промишленост. Комисаря който отговаря за конкуренцията, дори даде възможност за помагане от страна на държавата в тази сфера. Сега, по отношение на тези 1 милиард за селско развитие, мисля, че министрите на замеделието трябва да разберат ползата от черепулентови интернет и да го обяснят и на местните бизнеси в селските региони и на жителите на тези райони. Това е програма за фермерите. Комисията, разбира се, ще иска повече финансиране, по-големи средства и по-добро освояване на тези средства. Мисля, че вече отговорих за въпроса за неутралността на интернет, както и предложението да продължим с реформата на сферата на далекосъобщенията, да работим заедно, за да може конкретните проблеми, които възникват в Европа, да бъдат разрешавани конкретно. Сега по отношение на следващия въпрос, свързан с достъпа до електронни услуги. На 5 май, заедно с госпожа Кунева, представих един, а, едно европейско указание и казах, че трябва да направим така, че трябва въведем стандартите W3C, които се прилагат в Штатите и при нас, тъй като че ли доста по-добре се справят от нас в това отношение. След това отново районите, в които няма широколентов интернет, за да се справим с въпроса, свързан с капацитета трябва да разработваме пилотни проекти и ние го правим, но това трябва да се прави в хоризонтален план. Да, има и други липси, които установяваме не само на широколентов интернет. Една от тях е свързан с а, дигиталната грамотност. Защото дори да имаме пълно покритие, използването от домакинствата е, ще бъде 50%. Защо? Ми най-често няма познания или пък съдържанието и услугите, които се предлагат, не са интересни. Затова трябва да засилим приноса на широколентовия интернет към живота на хората и да работим върху цифровата грамотност. Сега по отношение на пропаста между севера и юга. Точно по влияние на Европейския парламент бе създаден форума за интернет на отделните правителства. И там правителствата, заедно с гражданското общество, разглеждат този въпрос за развитието на други континенти. Аз съм инвестирала много усилия в това да се предостави широколентов достъп в Африка. Но за тази цел са необходими силни правителства и съответни министри на далекосъобщението, които искат това да стане. В тези африкански държави, където има регламенти и съответно има конкуренция, хората имат широколентов интернет. А, и гледам госпожа Трауфна в момента, защото тя е водеща фигура от страна на парламента по въпросите, свързани с а, този форум за интернет на правителството и гражданското общество. Така че мисля, че а, и други евродепутати ще се заинтересуват от този проблем, ще участват активно, за да влезе тази точка в дневния ред в Шамел Шех. Uh, um, uh, Трябва да координирам, разбира се, и политиката на честотите. А, и аз а, за това много се надявах а, тези неща да бъдат разрешени на срещата на върха по отношение на спектровите чистоти. Следващия комисар ще организира. Надявам се оттам да се излезе с координирани действия. По отношение на всички политики до момента, потребителят, крайният потребител, винаги е бил в центъра на вниманието ни. Следващата комисия предполагам, че ще продължи да работи по същия начин. МСС МСС е успех, защото в изключителни кратки срокове Европейския парламент е, даде възможност мобилните сателитни услуги или МСС да влязат в сила. Решението дава възможност за 24 месеца да минат преди вземането на решението на 13 май и завършването на разгръщането на а, услугите комисиите, заедно с държавите членки, активно ще си сътрудничат, е, за да може да заработи, да се експлуатира е, тази техника по надлежния начин и да се използват тези мобилни сателитни услуги за нуждите на отделните държави. И накрая последния въпрос. Напълно съм съгласна с вас. Имаме нужда от европейски решения. Нямаме нужда от старомоден национализъм. Мислехме си, че той е вече в миналото. Ако разгледаме отговора ни на кризата, ще забележим, че много държави нямаше да излязат с минимални щети, ако го нямаше принципа на европейската солидарност историците, економистите, политиците в бъдеще ще анализират тази криза, нейното въздействие върху политиката и капацитета на Европа, но мисля, че ще излезем с вдигнато чело. Um... Благодаря на колегите за многото интересни и компетентни въпроси и забележки. Благодаря също така и на комисарката за подробните отговори. Отнени е много време тази точка от дневния ред, но мисля, че правилно постъпихме, защото този подробен дебат изложи темата много пространно. Ще се срещнем отново днес след обяд.